И е, това ще бъде същевременно много голяма стъпка към борбата с промените в климата. Председателят, благодаря господин комисар. Накрая ще ви кажа на унгарски. че имаме едно предложение, един проект е, на резолюция – който е внесен. С това обявявам разискванията за приключени. Гласуването ще бъде проведено във вторник в 12 часа на обяд. Благодаря за вниманието ви. Пожелавам ви лека нощ.